Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Sitzung. Добър ден, скъпи колеги! Поздравявам ви най-сърдечно в началото на нашето заседание на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Налага се изменение в програмата защото самолетът от Копенхаген ще закъснее с е, един час. Кацането ще бъде около 3 часа, съответно около 4 най-рано можем да очакваме госпожа Маклейт. Но това а, е, изменение в програмата няма да ни попречи да работим днес след обед е, ефективно, така че бихме могли да изтеглим някои от точките, в програмата малко по-напред. Е, да започнем с е, въпроси, които сме предвидели за по-късната част на деня, а след това към 5 часа да изслушаме госпожа Маклейн. Когато Крис Дейвис е, е тук, ще ръководи и едно следобедно заседание и изслушване в сряда Бисфенол А е друга тема, която също ни занимава от доста време. След Дания и Франция е решила да предприеме съответните мерки и да забрани разпространението на този препарат. И така. Следващата точка след е, разговора ни и размяната на мнение с Жаклин е, Маклейт е въпросът с искане за устен отговор относно субсидиите, отпускани от Европейския съюз за неустойчиви практики и практики, водещи до замърсяване на околната среда. Ние искахме този въпрос да бъде включен в дневния ред на пленарната сесия, но сроковете междувременно вече са изтекли. Председателския съвет на времето не можа да вземе съответното решение. Така че трябва да решим сега дали отново ще внесем това искане. Корин ще ни каже нещо повече. Благодаря, господин председателю. Е, много благодаря, че е, ни напомняте всичко това в началото на обсъждането. Е, трябва да поставим всичко в светлината на строги мерки по отношение на нашия бюджет. Мисля, че това е интересно за всички и същевременно на ефективно извършване на публичните разходи. За тази цел ни е необходимо да имаме по-ясна представа за помощите, които на практика подпомагат замърсяването. Е, значи, е, е, не е редно да плащаме на производителите, за да замърсяват. Би трябвало да хвърлим общ поглед върху този вид помощи, за да разтоварим общностните разходи, които могат да се използват по много по-разумен и полезен начин. Тази тема е в дневния ред и на съвета, така че той работи по нея и за това е важно ние членовете на Европейския парламент да положим необходимите усилия комисията да стигне до край и да ни представи работата си по оценката на тези помощи, които оказват вредоносно отражение върху околната среда. Е, това е, не е, означава да се остане в същите економически сектори непременно. Може да се премине и към друга економическа дейност. Това би обслужило общия интерес. Благодаря на Карин Люпаж. Yes, thank you, Chairman. I, I don't have... Благодаря, господин председателю. Не мога да добавя много в тези времена на е, бюджетна дисциплина, още по-голям приоритет би трябвало да придадем на е, непрахосването на парите, да не говорим за такова прахосване, което вреди на околната среда. Сега плащаме два пъти, плащаме е, субсидиите за тази вредоносна дейност и плащаме, за да се отстрани в последствие вредата, която тя причинява. И за това смятам, че е достатъчно ясна неотложността на нашите действия. И добре е, че отново включваме тази тема в разискванията си и може би ще можем чрез съвета на председателите да окажем натиск за включването на въпроса и в дневния ред. Председателят, благодаря. Мисля, че това е много валиден устен въпрос към комисията и към заинтересованите субекти които получават неустойчиви помощи. Искам да помоля членовете да гласуват сега. Кои са за включването на този устен въпрос в дневния ред? Кой е против? Въздържали се? Ясно изразено мнозинство в полза на включването на въпроса, т.е. той ще попадне на разискванията в пленарно заседание. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Ана Розбах е тук, така че ще можем да разгледаме сега нейната тема. А именно, как да се сложи край на разхищаването на храни. Стратегии за по-ефективна хранителна верига в Европейския съюз. Много-много важна тема във връзка с ефикасността е, ефикасното потребление на ресурсите, а също и с е, така, сигурността на е, хранителните доставки. Благодаря, господин председател. Много важно е, е според е, автора е, на доклада, е, колегата Корона, е, който е от е, Комисията за селско стопанство, да се обърне внимание на е, унищожаването, на разхищаването на хранителни продукти в е, цикъла на производство, разпространение, потребление. Това е недопустимо не само от гледна точка на необходимостта да реализираме економии, но и от морална гледна точка, от етична гледна точка. Така че е, трябва да се обхване целият процес при всички положения, не само е, производството и разпространението на продуктите, но и потреблението им, включително и е, е, заведенията за хранене, столове е, и домакинства. Това е, е много важно тук за Европа, тъй като в други части на света, по други континенти, да кажем в Америка, се реализират най-много загуби по време на транспорта и на производството. Докато при нас се забелязва значително разхищение и в другите части на веригата. Особено важно е потреблението, разпространението, пускането на пазара да става колкото е възможно по-близо до мястото на производство на хранителните продукти, да кажем яйца, мляко, е, месо и така нататък. Освен това, 2,3 е, тона риба се изхвърля поради това, че размерите, вида е, не са такива, каквито се предвиждат в е, нормите, прияти от Европейския съюз или е, по други причини по същия начин и така да се каже по оптически съображения се изхвърлят, е, да кажем, е, плодове, зеленчуци, е, краставиците са класическия пример за това, че когато са криви, вече се отклоняват от нашите стандарти. Много важно е да обръщаме внимание на този проблем на всеки член на обществото, още от ранна детска възраст. Децата трябва да придобият, така да се каже, всички онези знания и умения, които притежават техните майки и баби. Домакинските е, знания и умения за това как пълноценно, рационално могат да се използват хранителните продукти. Колеги, можете да прочетете това, което съм записала. Краят е, на срока за внасяне на изменения е сряда 12 часа. Естествено, че когато говорим за разхищение, ние се спираме най-вече е, на водата, на е, чистата питейна вода, но трябва да обърнем внимание и на огромните количества хранителни продукти, които се унищожават. Благодаря на Ана Распах за становището, което е подготвила. Водеща комисия е комисията по селско стопанство. Темата е изключително важна. Ние е, ще я разгледаме и в пленарна зала с необходимото внимание. Естествено, че понякога нещата опират, е, така да се каже, до нашите твърде високи изисквания по отношение на качеството на продукта, но ето, че именно тези високи стандарти, които сме приели, водят до разхищение а понякога са по чисто формални признаци. В Германия в момента се водят дебати за това трябва ли винаги да се съобразяваме с датата на годност на хранителния продукт. Дали тя е от съществено значение. Дали в момента, в който вече на следващия ден установиш, че датата е изтекла, трябва да изхвърлиш съответния продукт. Знае се, че по съображение за сигурност, поради предпазливост, датата обикновено е много по-напред, отколкото момента, в който продуктът става негоден за храна. Рихард Зейбър има думата. Благодаря много от името и на моята колежка, която днес не може да е, присъства, е координатор в моята политическа група. Да, наистина е срамно това, което е, виждаме тук, написано на хартия, огромните количества, които се изхвърлят. Именно в едно високо развито индустриално общество е, това наистина е, е изключително неприятен момент. Е, Особено като погледнем е, как растат е, количествата от началото на 70-те години насам. В държавите членки е, проблемите са най-вече в сегмента разпределение, търговия и потребление на продуктите. Това означава, че трябва да променим нещо в съзнанието на всички граждани на Европейския съюз. В никакъв случай не бива да продължаваме да се ръководим от забудата, че един красив плод или определен вид зеленчук, който отговаря на, точно на някакви размери и така нататък, е единствено годният за прехрана има е, много по-смислени начини е, е, да се предприеме нещо с тези продукти, отколкото да се изхвърлят. Една трета от изхвърлените, унищожените хранителни продукти се изхвърлят в заедно с опаковката, т.е. те дори не са разопаковани от тези, които са ги закупили. Това е огромен проблем, това е наистина позор. Комисията би трябвало много сериозно и радикално да се занимае с тази тема и да потърси начини за изход от това непростимо разточителство в търговската верига се изхвърлят една голяма част от хранителните продукти в опакован вид, защото не са били продадени. А може би те все още са в срок на годност, може би те все още са най-малкото в добро състояние и биха могли да се използват от хора, които се нуждаят от тях. Най-вече по отношение на опаковачните технологии, ние бихме могли да извършим един трансфер на иновации, на технологии. Но при всички положения темата е изключително важна, тя е много актуална и трябва да бъде на едно от първите места в дневния ред на нашата комисия и на парламента, а също и на останалите институции на Европейския съюз. Както Ана Розбах каза, от комисията се очаква много повече енергия да е, вложи в е, боравенето с този проблем. Благодаря. Ще направя няколко коментара. Искам най-напред да благодаря на Ана за доклада и въпросът е важен. В Великобритания, както и в Германия, се говори много за датите и правителството ще предложи промяна на закона. Ще се е, е, забрани е, използването е, на. Е, израза да се продава до ще се е, използва вече само използване до също така тъй наречените best before означение, годно до. Много хора не е, знаят е, какво означава това всъщност, като погледнем в е, е, шкафа, е, гледаме дали продукта е годен, а не е, каква е датата, която е означена на него. Много са объркващи всички тези неща за потребителите и комисията би трябвало да се заеме с него. Също тук не се споменават обаче е, методите използвани от а, супермаркетите. Аз а, с един дребен супермаркет а, в а, моя район а, а, говорих а, така пространно за един а, малък а, пакет а, зелен а, боб а, и а, така влязохме в спор, защото те продаваха на принципа а, две на цената на едно, два пакета на цената на едно, но аз съм си вкъщи само три дни през уикенда, втория пакет не ми е, трябва. Е, трябва да се е, направи връзка и с реформата на общата селско-стопанска политика, защото често пъти за тези промоции, които правят търговците на дребно, земеделците не получават заплащане. Всъщност, за сметка на земеделеца става тази промоция, а не за сметка на търговеца на дребно. Би трябвало да се помогне на хората, които живеят, да кажем, сами, възрастни хора и са принудени да купят или голям пакет или няколко пакета. Е, много трудно е, е, независимо дали купувате лук или моркови или какво въобще. Има и организации, които всъщност е, разпределят храна, която все още може да се използва, но е пресрочила датата, означена като годно до. И тези организации се нуждаят от финансиране. Може би е добре да помислим е, заедно с комисията е, за финансиране на тези организации, защото те помагат да не се прахосва храна. Друг въпрос, по който може да се помисли е, че е, комисията е добре да предложи за храната, която наистина е похабена и не може да бъде изядена вече, да се помисли във връзка с биомасата. Е, начина по който е, правителствата в момента стимулират е, производството на енергия от биомаса не предполага използването на похабена храна би трябвало да е, използваме отпадъците от собственото ни общество е, като биомаса за производство на енергия, а не да използваме е, култури, които още не са стигнали до пазара или до нашата маса. Страшно много отпадъци могат да се използват като биомаса. И най-сетне, може би, трябва да видим какво прахосваме ние в сградата на парламента. Колко пъти, като а, идете на а, прием, а, виждате колко храна остава след вас. Е, мисля, че и ние в парламента можем да намерим начини да намалим прахосването. И е, същевременно така ще получим известна, по-добра представа за цялата верига на е, похабяването. Значи, е, ние в Страсбург е, знаем тази шега, която върви, че разделяме, разделяме, разделяме отпадъците и накрая идват чистачките и всичко събират в една турба. Може би ние трябва най-напред да погледнем себе си. The, uh, probably... Благодаря. Може би това, което а, е, се събира там, вер... отива или в е, депо за депониране на, на отпадъци, сметище, или а, е, в инсинератор. Надявам се, че не правят от него сандвичи. Да, всичко отива в една голяма турба наистина и след това вероятно отива на сметището. Кати Калиот. Ja, dankjewel. Uh, eh, jo, en ik wil heel graag Rosbach bedanken. Благодаря. И аз искал, бих искала да благодаря на Анна Росбах за доклада, който ни представи. Подкрепям това, което казаха колегите преди мен. Наистина е ужасно да се изхвърля толкова много храна. По-специално начина по който потребителите изхвърлят храна. Това е свързано с нагласата им, с начина на мислене и по този въпрос има доста какво да се свърши в бъдеще по-краткосрочен план обаче е, трябва да потърсим решения, които да са лесно изпълними. Например, е, замислете се за производствената верига. Често пъти е, в процеса на съхранение, на преработка, на доставки се губи и се хвърли твърде много храна. Знам, че това е свързано с намаляване на разходите и други причини, но а, за да постигнем по-добри политики по храните, те трябва а, да се занимават и с предотвратяването на разхищението на храна. Това само по себе си ще има въздействие, макар и косвено, върху отделянето на парниковите газове и а, водата, която се ползва в преработката. Също така подкрепям безплатното а, разпределение и доставяне на храна, която вече не може да се продава, но е годна. Това обаче не бива да се финансира чрез а, средства от социалното осигуряване. Мисля също, че размишленията за съскостопанските стоки и субсидиите за земеделие и това, че по неестествен начин изкуствено се дигат цените, мисля, че не се е, свеждат само до това нещата. При няколко години им спомняте, се, спомняте си с млечните квоти какво стана. Стигна се до там да се разлива по улиците мляко. Аз разбирам Разбирам производителите и мотивите им, само че има а, твърде много хора по света, които нямат какво да ядат. А, така че европейските политики трябва да избягват подобни положения, при които е економически по-изгодно да изхвърлите храна, отколкото да я изядете. Та, а, за тези неща трябва да се замислим, когато говорим за предотвратяване на разхищението. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Анна Розбах за доклада, който ни представи. Спомням си как нашите проверяваха дали е, храната още става или не, даваха малко на котката понеже животните имат много добър нюх за това нещо. Но не всеки има котка, която да преценява дали нещо е годно за ядене. Може би а, бихме могли да ползваме новите технологии, които да създадат една, така да се каже, котка на 21 век. Не знам какви възможности ни предоставят нанотехнологиите. Може нещо да се заложи в опаковката, в опаковката да показва дали е все още е годно за ядене едно изделие, а да не е датата, която да определя това. Трябва да облегчим достъпа до пазара на новите технологии в тази ни борба срещу разхищението на храна. Благодаря. Katzentest ist wohl länderübergreifend. Das haben wir. Да, теста с котките е, е разпространен в много страни. Е, да, когато имаме съмнение за мляко месо, първо даваме малко на котката. Тя, е, без да го докосва дори с езика, решава дали си струва да го яде. Следващият оратор, господин Нотел. Благодаря, господин председател. Смятам, че и в Европа, и в е, САЩ наблюдаваме унищожаване, разхищаване на е, храни, което е неприемливо. Сега говорим за Европа, естествено. Много често ми прави впечатление, че и порциите, които се сервират в заведенията за обществено хранене, са твърде големи. Е, освен това и в опаковъчната индустрия трябва да настъпи някаква промяна, защото една голяма част от материалите, които се използват за опаковките, след това не, не могат да се рециклират. Може би именно във връзка и с опаковките, които са доста е, така, сложни, и, а и скъпи, е, се предлагат по-големи порции, по-големи количества, за да може е, наведнъж те да скаже, да купиш всичко. А и да спестиш малко е, замърсяване на околната среда. А, може би трябва да помислим малко за това е, колко струва, да кажем, опаковката, включително и стъклата, бутилките. Е, ако купуваш е, вино в, е, в бутилка на продавача, на търговеца, заплащаш около 4 евро. Т.е. би могъл да отидеш със собствената си бутилка и там да ти налеят. Също времено ще се разхищава по-малко. Мисля, че понякога наистина нещата стигат до абсурд. Е, има е, хлебчета, например, които имат годност 10 е, минути. Само 10 минути след като са произведени, имат същите тези хранителни свойства и качества, които притежават и в момента на производството или на завършване на производствения цикъл. Така че бихме могли да промени много. Има също време и големи организации, които се занимават именно с проверка на хранителните продукти, които са с изтекла срок на годност. Да кажем, в Италия има една такава голяма организация, която събира въпросните хранителни продукти и след това ги разпределя на нуждаещи се семейства. По този начин се избягва унищожаването на стотици тонове хранителни продукти и то ежедневно. Същевременно се помага на социално слабите, на нуждаещите се. Така че аз мятам, че и това може да се включи в становището. Големите организации, големите съюзи би трябвало да бъдат обхванати от един проект. Струва си, според мен, е, да се финансира голям мащабен проект в рамките на Европейския съюз, с който да се предотврати по-нататъчното унищожаване на огромни количества все още годни хранителни продукти, отколкото да продължаваме да търпим това безобразие. Благодаря. Карл Хайнц Флоренц има думата, казва председателят. Благодаря, господин председател. Е, колегите са прави. Е, също времено, добре, е, моето поколение също е свикнало да изправва продуктите с котките и кучетата с домашните любимци. Вече и това не е приемливо. Не можем да тормозим животните непрекъснато. Но в моето действо беше така. Имаме ли някакви съмнения, тогава да дойде тук лошата черна котка да опита това мляко а, или това месо. Да, това беше и страшилището, когато не искаш да ядеш. Котката ще изяде млякото. Има във всеки случай е, цели картели в моята страна, които са изключително заинтересовани и печелят огромни средства, именно от това, че реализират един много голям оборот за кратък период от време. И затова се предлагат именно тези големи опаковки или две в едно и така нататък. Две за цената на едно. Но същевременно, ако купиш огромно количество ябълки, това е, така да се каже, дисквалификация на въпросната ябълка. Същевременно, време аз смятам, че трябва да проверим и всички от тези, целият този бранш, който се занимава с определянето на сроковете за годност. И още един а, бранш има, който или сектор, който заслужава особено внимание. А, става дума за а, именно тези храни, които след като срока на годност е изтекал, отиват е, е, за храна на животни. Добре, само че през някакви е, машини, има цели предприятия, които всъщност са се специализирали именно в тази област, да, прехва... да превръщат от хранителните продукти, опаковани за е, предлагане в гастрономите, в магазините за хранителни стоки, в е, един вид фураж, в храна за животни. Естествено, че това трябва първо много стрикно да се провери, да се регламентира и също времено би трябвало да променим и нашето собствено отношение и поведението ни. Понякога не е чак толкова страшно, ако изчакаш два дни, не изхвърлиш веднага е, продукта от хладилника в коша или в кофта за букук. Елате при мене в Брюксел, ще видите в жилището ми в хладилника, че има храни, при които с 2-3 дни е просрочен срока, но той е все още хубав. Председателят казва, трябва да внимаваме, ако Карл Хайнц Флоренс ни покани на гости, какви храни ще ни сервира. Матиас Гроте. Да, наистина е изключително важно за това първо потребителят да се храни с годни хранителни продукти, такива, които са запазили хранителните си качества и също времено да се спре разхищението. В никакъв случай не бива да чакаме, така да се каже, трябва да започваме с промяна на нагласите, на Защото количествата, които се унищожават, са големи 240 кг на човек за Германия средно, което се равнява на около 330 евро. Това са големи количества и големи суми. При всички положения аз мятам, че ние трябва да настояваме за оценка на въздействието върху това как ще се отрази една форсирано е, и продължаващо унищожаване на хранителните продукти и също времено да настояваме за въвеждането на повече контрол на съответните е, технологии, които е, защитават потребителя по един надежден начин и също времено спестяват тези 330 евро които не е задължително да разхищаваме. Също времено би трябвало да се помисли и за цялата система за разпределяне на плащания, на средства за нуждаещи се, при положение, че а, има огромни количества годни за храна, хранителни продукти, които се унищожават в Европа. Е, моята държава вече е решила, че е, трябва да промени нещо. В този смисъл ние трябва да се обърнем с настойчив призив към комисията да се спре разточителството и да се предприемат съответните стъпки. Да, колега Роси, при нас се разработва в момента една такава схема, която да спре е, спекулациите на определени сектори, е, за които говори колегата Флоренц и също времено тези продукти, които все още могат да се използват, а се, има много нуждаещи се хора, да стигат именно до техните маси, до техните кухни и хладилници, а не да се изхвърлят. Те е, би трябвало да е, помислят за едно по-интелигентно законодателство, колегите в е, комисията и също време, но ето, Матиас Гроте посочи младите хора отзад, е, е, нали, детската градина от е, Фризия. Младите хора са тук и надявам се ще променят нещо в поведението си. Криста Клас. Благодаря, господин председател. нека да си дадем сметка, че до голяма степен ние сме приели е, тези законови разпоредби, ние сме поставили тези високи стандарти, е, ние сме определили и срока на годност е, и това, че веднага след изтичането на срока на годност продукта става ненужен и така нататък или негоден. Но също времено трябва да знаете, че пак ние сме създали тези регламенти и а, правни уредби, които дават възможност на потребителя в момента, в който той установи, че а, срока на годност е изтекал, а той е закупил този продукт в а, период след срока на годност, продукта да се върне, да се възстанови сумата на купувача и така нататък. Е, е, как да ги убедим сега, че тези продукти е, всъщност продължават да бъдат в срок на годност, макар и неофициално. Нека да мислим изобщо за това е, какво е годно за прехрана, какво може да се произведе от някои остатъци от хранителни продукти което също да бъде полезно и а, е, да служи за прехрана. Има много, много а, е, широко поле за действие, включително и за нас самите, като а, е, законодателен орган. И също времено когато говорим за големите количества, които се предлагат в големи опаковки или опаковки по две на по-ниска цена, е да, естествено, че е, това намалява цената и затова хората е, се опитват да привличат купувачи по този начин, а и купувачите се хващат на въдицата. А след това се оказва, че след като не могат да консумират тези количества, хранят животните с е, тези храни. Сега, нека да бъдем честни и към самите нас и да си дадем сметка, че е, до голяма степен и ние сме виновни с създалата се ситуация. Не само да призовем гражданите, а бе не изхвърли веднага още в последната ния ден от срока за годност, е, да кажем, киселото мляко, на следващия ден също може да го ядеш, то, то е безвредно, то е с добри качества но нека си дадем сметка, че с нашите малко прекалени стандарти понякога причиняваме цялото това разточителство, защото заради едно малко петънце на някаква ябълка тя се изхвърля. Заради неправната форма, да кажем, според нас, на краставицата, тя вече е негодна за разпространение в Европейския съюз. Има много-много неща, които трябва да променим, според мен. Ние самите. Господин Шнелхарт, да видим той какво ще каже, какъв е опита му в гледна точка на домакинството. Да, аз също имам известен домакински опит и споделям това, което бе казано от колегата Флоренс преди това. А, ние Би трябвало не само да проведем една пропагандна кампания е, в хубавия смисъл на думата и да информираме обществото за всичко това, което смятаме за необходимо. Е, Също времено, естествено, че в никакъв случай е, няма да си позволим да увреждаме здравето на потребителите. Не. Въпросът е обаче как е, е, да определя реалния срок на годност е, промишлеността, промишлените предприятия понякога, така да се каже, по изкуствен начин предизвикават един по-кратък срок на годност на продуктите, именно за да увеличат продажбите. Ето, цялата тази идеология ми е чужда, възмущаваме и в никакъв случай не би трябвало да продължаваме в тази посока. Би трябвало да а, се постараем да наложим в производството на хранителни стоки такива материали, такива ресурси и средства, такива суровини, които ще удължат срока на годност на хранителния продукт. А и както Криста Кляс каза, има продукти, които не бива да се изгарят, не бива веднага да се изхвърлят и да се унищожават от тях. Е, биха могли да се направят е, много полезни неща, да се произведат е, други продукти от хранителните остатъци, а пък тези, които стигат до сметищата, до депата, би трябвало да се съхраняват така, че след това от тях да се произвежда биомаса. Дискусията във всеки случай е изключително важна и би трябвало при всички положения това обсъждане да напусне е, парламентарната зала и да се прехвърли в обществото, в училища, в. Е, да стане тема на публични дискусии. Е, в никакъв случай не бива да продължаваме е, с е, е, тази практика. Благодаря. Следващото изказване на колегата Каденбах. Благодаря, господин председател. Смятам, че водим дискусия по принципно важни въпроси. Не помня кога за последен път разговаряхме по тази тема в нашата комисия. Става дума не само за екология, става дума и за справедливост, става дума и за това. Ще продължим ли е, на гърба на потребителите е, и на цялото общество да се реализират огромни печалби? Много е, от. Е, процесите не могат да се изключат от е, е, цялата верига. Хората не могат да знаят, в крайна сметка, дали срокът на годност, който е отбелязан в опаковката, е реалистичен или не. Е, срокът на годност може би е под въпрос за малкото, които са действително добре осведомени. Много малко деца знаят как точно се произвеждат, да кажем, определени хранителни продукти. Те знаят само, че това е вкусно, това е пъстричко, това е цветно, това е сладко, това е солено. Въпросът е да накараме и потребителите да започнат да готвят отново, не само да купуват готови продукти, или по фабрикати, защото по този начин и децата ще се научат какво точно представлява даден продукт, какво точно представлява храната, какво включва дадено ястие и ще се хранят и по-здравословно. Мисля, че това е една надпартийна дискусия, която не бива в никакъв случай да остане само тук е, е, в кръга на нашата комисия или на парламента, тя трябва да обхване цяла Европа. Наистина, тонове е, хранителни продукти се унищожават. Искам да се включа в дискусията по една причина. Не съм виждал никога в тази зала такова междупартийно съгласие по някакъв въпрос. Всички наистина демонстрират интерес към темата и това е послание към комисията, че е време да се направи нещо. В кризата всички изпитваме е, проблеми. Консумирали сме повече, отколкото сме произвеждали има екологични проблеми, проблеми свързани с поколенията, проблеми свързани с развитието. Всичко това трябва да бъде решено. Време е. И парламентът е готов. Благодаря. Има някои въпроси към комисията? И е, имаме представител на генерална дирекция Санкото, който ще ни даде отговор. Благодаря, господин председател, благодаря на госпожа Росбах за това, че се изказа в подкрепа на темата. Благодаря и на останалите членове. Няма разногласие с позицията на комисията. Всички сме съгласни, че тази тема е много важна и доказателство за това е, че наскоро в пътната карта за ресурсната ефективност комисията определи е, храната като ресурс, който трябва да бъде уважаван. По отношение на датите, да, тази информация е много важна. В е, информацията за потребителите, е, която наскоро бе одобрена от двете институции, е направена разлика между двете възможни дати да се продава до и годно до. Годно до или най-добро до означава кога е най-добро качеството на продукта. Можете да го консумирате и много време след тази дата. Да кажем, зърнени храни, ориз. Можете да консумирате тези храни и по-късно след датата, въпреки че те няма да са толкова вкусни. Искам обаче да проведа тук една връзка с, с санитарните правила. Затова тук се намесва и датата да се продава до и тя трябва да бъде спазвана от гледна точка на санитарните правила. Искаме висока степен на сигурност, да кажем, за киселите млека е добре да се посочва такава дата, до която е безопасно е, потребяването на киселото мляко, защото е, то има връзка и с безопасността на потребителите. Някои членове на комисията споменаха за опаковките. Тя, е, това е важна тема, но до някъде. Тъй като пакет, пакетите трябва да се оптимизират, а не да се увеличават колкото по-големи са пакетите и упаковките, толкова повече са отпадъците от тях. Затова ние стимулираме така оптимизирането на упаковките. Понякога те трябва да могат да се подават на повторно използване и също така трябва максимално да се използват възможностите за новаторски решения. Но тук също се нуждаем от правила за безопасността, за да няма миграция и също така да има информация за потребителите, да сме сигурни, че те приемат нашите мерки. Всичко това в момента се проучва от сектора на хранително-вкусовата промишленост. Всички субекти трябва да играят своята роля от земеделица до потребителя. Е, по отношение на маркетинговата стратегия на търговците на дребно, тези методи няколко пъти бяха споменати. Те е, често пъти е, предполагат изпразване на лавиците, когато не може да бъде продаден продукта. Е, и също така е, поставят изисквания, които нямат нищо общо с европейското законодателство и се отнасят до външния вид, естетичния вид на зеленчуците. Е, нямат общо нито с законодателството, нито пък с годността на тези зеленчуци. Да кажем, някой път се отказва доставки, защото плодът или зеленчукът не е в идеално права форма. Да, е, по отношение на предотвратяването, е, съгласна съм, че може би отпадъците трябва да се използват като биомаса, но не трябва да превръщаме това в бизнес. Да не стане така, че е, някои дружества стимулират създаването на отпадъци от храни, за да може да се прави енергия от тази биомаса. По данните, Нямаме напълно хармонизирана система на данни в Европа. Много е трудно да се оцени колко отпадъци от храни изхвърля, да кажем, всяко домакинство. Често пъти тези отпадъци се премерват ежедневно. в пазара Франжис в Париж ни беше казано, че те ежедневно изхвърлят 8 тона храни. Не защото хората не се отнасят с уважение към храната, а защото е по-ефтино да се изхвърли храната, отколкото да се създаде интелигентна транспортна система, с която тази храна да стигне или до потребителите, или до други разпространители. Тоест, там е дефект на системата и тя трябва да бъде модернизирана оставаме с впечатление, че всички сме съгласни за това какви цели трябва да бъдат постигнати, но следва да се споразумеем за това как ще ги постигаме. Става дума за поведение, за използване на интелигентни технически решения, транспортни решения, както и за това всички субекти да говорят в един глас. Когато говорим за държавите членки, не бива да забравяме, че своята роля в тях имат и местните и общински органи. Значи, трябва да видим къде можем да се намесим на всички етапи от производството, според нас, включително на етапа, на който се намесва потребителя. И целите ни трябва да бъдат най-напред да а, предотвратим отпадъците, а ако те са непредотвратими, да ги използваме по най-добрия начин, т.е. да ги оползотворим. Мисля, че това е накратко отговорът на зададените въпроси, господин председател. Е, благодаря на комисията. Струва ми се, че е, всички сме съгласни, че темата е изключително важна и че стратегията за е, ефективно използване на ресурсите е изключително важна. Това е един голям блок от е, комплекс от въпроси. Отново докладчика, госпожа Росбах. Благодаря господин председател. Чудесно е да чуеш, че всички, включително и комисията, не само колегите от различните политически групи, са на едно мнение. Има още много-много въпроси, които не са засегнати в моето становище. Естествено, оставаше дума и за биогорива, и за биомаса. Е, има де-факто много продукти, които могат да се е, оползотворят и има други, които не подлежат на оползотворяване. Но при всички положения, е, вместо да го изгаряш просто, за да го унищожиш, е по-добре да е, го дадеш за преработка в биомаса или биогориво. Казано бе, че ние трябва да преразгледаме и нашите собствени правила, т.е. правната редба, която ние самите сме създали и приели относно хранителните стоки. Аз съм от една държава член, в която в миналото имаше две дати за годност. Първо, датата до която продуктът може да бъде продаван в е, магазините и след това вече датата, крайната дата на годност за използване. Втора, първата дата се ориентираше към търговеца, втората към потребителя. Междувременно вече имаме само една дата на годност. Имам е, известен проблем с всичко това, което е, се каза тук. Бях наскоро в Берлин чудесни магазини, супермаркети, в които има много и пресни продукти. Аз искам мъничко от това, мъничко от това, защото съм живея сам. Нямам голямо домакинство и голямо семейство. Така че е, би било добре, естествено, да има и продукти опаковани в е, малки количества за един човек. Естествено, че е много хубаво да можеш да си купиш продукта и е, непредварително опакован от штанда в малко количество, там няма проблеми. Но когато искаме готов, опакован продукт, би трябвало търговците да помислят и за това. И още нещо по отношение на замразените продукти. Когато е, става дума за малко домакинство, състоящо се от един или от е, двама души, е, е хубаво и тези замразени продукти да са съобразени по количество с е, малкото домакинство. И при всички положения вие всички сте прави. Трябва да си дадем сметка, че има много хора на този свят, които просто нямат достатъчно храна. Председателят, да, благодаря много на всички за идеите, за предложенията, за това какво може да се направи. 19 октомври, 12 часа, изтича срока за внасяне на предложенията, след това през Ноември ще гласуваме в комисията и след това ще продължим с процедурата в пленарна зала. Колеги, трябва да ви съобщя, че самолетът не е кацнал, току-що каза председателят, но ето, че е, самолетът е кацнал. Е, много се радвам. Нашият е, гост вече е тук и така можем да се върнем към първоначално предвидената програма за заседанието. Ще обявя точка трета от дневния ред. Поздравявам много, много сърдечно Жаклин Маклейт, изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда в Копенхаген. Ние периодично провеждаме размяна на мнения с представители на агенцията, така че това е част от, тъй да се каже, периодичния диалог, който и от постоянния диалог, който поддържаме през септември делегация на нашата комисия бе в Копенхаген. Колегите ще ни кажат какво са видяли там, но първо да дадем думата на госпожа Мак Клейт. Добър ден. Още веднъж се извинявам за късното пристигане. В крайна сметка се добрах през Мюхен и през други места. Много ви благодаря за това, че отделяте време да ви запозная с работата на агенцията, с това, което сме направили през 2011 до тук и с програмата за работа през 2012. Естествено, продължихме да работим в широк кръг сфери на политиката, опитвайки, опитвайки се да допринасяме към дискусията дискусиите, свързани с пътната карта за ресурсната ефективност. Е, включвайки биоразнообразието, водата, земята, естествено енергетиката, климата и други подобни аспекти. Но през 2011 ударението при нас още веднъж е, бе поставено върху е, това да се работи в мрежа и с страните, с държавите членки за модернизиране на нашата работа, за по-голяма ефективност при събирането на информация и за по-актуална и навременна намеса от наша страна страна. За тази е, цел е, ще ви запозная с общата система за информация за околната среда и някои други принципи и системи, които използваме. Приоритетите ни за 2012 година се опират върху стореното през 2011 ресурсната ефективност, зелена економика, ресурсно отчитане, ограничаване на промените в климата, подялба на усилията, приспособяване, рационализиране и усъвременяване на наш, начина по който се отчитат държавите членки и оказване на помощ чрез дискусии за показатели, чрез които да се измерват вредните емисии, данъчните реформи, свързани с влияние върху околната среда и, разбира се, ефективността на използване на ресурсите. Накратко, Направили сме доста доклади. и Искам само да ви запозная. През последните седмици пуснахме е, е, основен документ, е, свързан с промените в климата, за парниковите газове, ретроспективен анализ свързан с работата ни през последните 20 години. Приблизителните ни разчети. Направихме методи е, за е, бъдещи разчети. Как ще изглеждат перспективите на страните, е, така че да можем да правим някакви прогнози преди това да става в рамките на ООН. Естествено, тук чакаме окончателните данни. Голям а, доклад имаме е, за е, ефективното използване на ресурсите с подходите в различни страни. След а, две седмици а, е, ще представим пред Транспортната комисия доклада за околна среда и транспорт. Ще имаме и доклад за качеството. Така че докладите един след друг следват. Това, което виждаме от тях обаче е, че в много случаи не си постигаме целите, целите, които сме си поставили. От гледна точка на парниковите газове все още сме на път да постигнем целите от Киото, но през 2010 имаше увеличение увеличение около 2,4%. Естествено, това се прихваща на фона на а, емисиите от 2009 година, които бяха спаднали. Австрия, Италия и Люксембург специално трябва още много усилия да правят от гледна точка на механизми и политики. Сега, 2011 година, нека се спра по-подробно на това как ще бъдат променени основните компоненти. Ще продължим да работим по парниковите газове и по подялбата на усилията. Резултатите, които обнародвахме напоследък, ще ни помогнат да работим през 2012, но след това Европа ще трябва вътрешно да се разбере е, за е, това как е, годишните емисии ще бъдат използвани за отчитане на напредъка на държавите членки. Това е деликатна тема в много държави членки и агенцията ще има по-трудно положение, отколкото в миналото, когато се разисква тази тема, защото ние ще се занимаваме не само с търговската, но и с нетърговската част на економиката. И за това, чрез секретарията, се опитваме да направим експертен преглед във всяка държава членка и да работим съвместно с всяка държава членка, за да се анализира нейният тъй наречен инвентар. Това е много важен момент в работата. Ние определяме приоритети и основната промяна ще бъде, че ще използваме международно признати експерти, е, чрез които е, да анализираме е, ставащото в държавите членки. Да, тази работа ще бъде деликатна и ще има своите бюджетни отражения. По ефективното използване на ресурсите работихме успоредно с много колеги в комисията, работихме успоредно и с вас в парламента, опитвайки се да предугадим какво ще ни донесе бъдещето що се отнася до годишните изчисления на годишните ръстове. Надяваме се, е, че след година е, ще можем е, по-пълно да отчетем активите, потенциала на Европа и да околичествим начина по който използваме водата, земята, въглерода. И така ще се опрем на работата, която до сега сме свършили заедно с Световната банка и СОН. Надяваме се, че резултатите от тази работа през 2012 ще получат международно признание. Не само в Европа ще бъдат признати, но и извън нейните граници. По отношение на водите и биоразнообразието, ние се стремим не само да разширим и усъвършенстваме действащата уредба, но да навлезем в сферата на зелената инфраструктура. Работим много усилено съвместно с колегите от други служби на комисията, за да направим референтните стойности, така че спрямо тях да засичаме отражението на транспорта и на други дейности, които се отразяват съществено върху качеството на околната среда. Успоредно с това ще работим за оценка на екосистемите, заедно с много други партньори, и е, ще следим изпълнението на целите е, след Нагоя е, по линия на Конвенцията за биологично разнообразие международен план, план ще подкрепяме механизма за тъй наречената клирингова къща и се надяваме, че ще бъдат е, мобилизирани всички налични ресурси в обществата извън Европейския съюз и в държавите, и в неправителствения сектор, за да могат да бъдат преодолени промените в климата и да се приспособим към тях. Е, как си вършим работата? Ще ви дам известна представа. От гледна точка на биоразнообразието, е, стремим се да, е, да разпространим информация защо биоразнообразието е толкова важно. Мисля, че разискванията, които току-що имахте за храната, са именно в тази посока. И някой от най-добрите ни съюзници в това отношение са шеф-готвачите. Те са извън сферата на хората, които се занимават с опазване на биоразнообразието и околната среда. през 2012 година планираме огромна проява с много колеги от света за утвърждаване на тази идея за биоразнообразието и неговото отражение върху начина ни на хранене. Друг краягален камък а, е свързан с току-що проведената среща на министерско равнище в Астана. А, и а, тук искам да се спра на системата за съвместна информация. Това е много важен стълб на управлението на околната среда в международен план. Много вероятно е, е част от тази работа да се прелее в декларациите от Рио. Смятаме, че е много важен този начин да се работи а, е, с страните, да излезем извън пределите на стриктните конвенции, а, е, що се отнася до наблюдението на ставащото и отчитането му. ДЕВКО, генерална дирекция ДЕВКО, ни подпомага в тази насока чрез политиката за добросъседство на изток, на юг. И е, от Русия до Тунис се стремим на основата на едни същи принципи да си сътрудничим с страните. Една от трудностите, е, които очакваме, е, че GMES се предлага извън е, многогодишната финансова рамка. Е, ние е, бяхме предвидили е, аспекта на тази услуга, свързан с земята, да бъде неразделна част от нашата работа. Но много са средствата, 2,3 милиарда евро, които вече са разпределени. Това е глобална, глобално наблюдение за сигурност и околна среда и а, се стремим а, да опишем чрез него а, използването на земята, промените в използването на земята. А, една молба, която бих имала е да се върнем на тази система за глобално наблюдение и да свържем нейното функциониране с редица други сфери, които имат значение за дейността на вашата комисия. Транспорт, включително морски и така нататък. В заключение, много ще се радваме да ви подкрепяме. Напоследък в заключенията на съвета беше помолено да очертаем основните задачи в работата си до януари. Не зная дали това ще е възможно, но се надяваме, че ще успеем. Бихме искали също да чуем държавите членки да ни кажат те как планират да постигнат важните цели в екологичната сфера. И последно, имаме много важна съвместна работа за пилотни изследвания с някои страни във връзка с отпадъците, евентуално и биоразнообразието, за да се излезе извън строгите лимити на транспонирането на законодателството. опитаме, опит, ще се опитаме да преценим защо в различни сфери не се стига до надлежно прилагане на изискванията. Понякога причините са липса на инвестиции, липса на инфраструктура. Вече сме определили няколко държави за 2012 година, като ще обърнем особено внимание на отпадъците. А по отношение отношение на качеството на въздуха, наистина ще се постараем да постигнем максимално пълноценно прилагане на политиката, която е разработена този момент. Господин председателю, нека спра до тук. С удоволствие ще отговоря на въпроси, включително и свързани с приоритетите ни за едната година. Благодаря на Жаклин Маклейт за информацията. Преводачите ще си поемат дълбоко дъх. Да, в стореното от агенцията в много сфери представляват важна основа за по-нататъчни решения и действия. Ние от е, години ги използваме. Е, надявам се, че системата ще се запази, така че ще ни гарантира едно добро сътрудничество и работа. Е, проекта за 2012 година също е изключително важен, така че агенцията ще може да участва в е, изготвянето на седмата програма за иновации същевременно е, темата биогорива е много важна. Може би чрез е, различни форми на земеползване бихме могли да, да допринесем за едно по-добро използване на биогоривата. В това отношение знае, че агенцията има важни разработки. Ще ни кажете сигурно нещо по този въпрос, но сега давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо Маглейд, за ясното изложение. Пак от името на комисията искам да ви благодаря за топлото посрещане, на което се радвам при няколко седмици по време на посещението ни на агенцията. казахме, говорихме по този въпрос преди една-две седмици на заседание на комисията. Имам два въпроса. Един е свързан с отпадъците. Политиката по отпадъците им се сблъсква с сериозни проблеми на изпълнението, както и вие споменахте. Споменахте и някои пилотни проекти. Смятате ли, че агенцията може да изиграе и друга роля подпомагането и дори наблюдението на държавите членки в тяхното изпълнение, при тяхното изпълнение на законодателството за околната среда. Особено в такава важна област. Вторият ми въпрос е свързан с биологичното разнообразие. Сериоден натиск има а, по тези въпроси и наистина стават неща, които са необратими. Виждам как министри твърдят, че сегашната политика лесно ще достигнат до поставените норми в европейското законодателство. Това може би бе вдъхновено от моята страна. Много обаче учени са, не са съгласни, но министрите продължават да твърдят, особено наши, че ще постигне целите. Само, че той вече няма да е на власт тогава, когато се установи, че не, е, че не са изпълнени поставените целите. Смятате ли, че може да се направят някакви прогнози за постигането на целите в по-дългосрочен план? Какво ще стане след 10-15 години? Рихард Себер има думата. Благодаря, госпожо изпълнителен директор, за това, което ни казахте. Като хвърлим поглед към бюджета, който в момента е в последната фаза е, на подготовка, наистина ме изпълва гордост, тъй като една голяма част от важните сфери от наша гледна точка наистина намериха съответно отражение в бюджета. Вашата агенция е изключително важна, защото ни предоставя е, незаменими данни. Е, вие работите в тясно сътрудничество и с статистическите служби е, в националните държави. Е, какво е сътрудничеството с тези служби, така че да се получи един голям масив от данни и също времено как, какви са възможностите за разпространение на тези данни? Вие знаете, че политиката разчита най-вече на общественото мнение и се опитва да установява един непрекъснат контакт и обратна връзка. Така че това е моят въпрос към вас. Как ръководената от ваша агенция би могла да подобри и връзката е с обществеността и информирането на обществеността. И още един въпрос, свързан с финните прахови частици, които променят околната среда в градовете. Как изглеждат нещата от гледна точка на вашата база данни? Крис Дейвис е следващия оратор. Благодаря. Няколко въпроса бих искал да повдигна, които са от голямо значение за мен в момента. Първо схемата за търговия с емисии и целите за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Споменахте Италия мисля, че преди не сме обръщали внимание на това, че Италия е далеч от целите си. Ако може нещо повече да кажете. Що се отнася до целите за 2020 година, понякога ни напомнят от комисията, че ако всички политики бяха на място, може, бихме могли до 2020 да достигнем до намаление с 25%. Знаем обаче, че 3% нарастване от миналата година а, и а, се казва, че а, въпреки това сме на прав път по отношение на а, целите за 2020 година. Това малко ме съмнява, като а, се вгледам в цените на въглерода а, в момента и а, това, което се постига като а, економия на енергия. Та, а, какъв е според вас риска да не изпълним а, тези цели? И доколко може да се говори за това? Благодаря. Следващия оратор Маргарита Аукен. Благодаря. Благодаря ви и за заседанието в Копенхаген. Много а, а, полезно беше разискването. То е свързано и с биомасите, и с климата. А, моя въпрос е за а, неутралитета по отношение на а, климатичните изменения инструмента за биомасите и горенето. Не, няма достатъчно доказателства, че наистина този подход е неутрален спрямо околната среда и климата. С този въпрос искам да обвържа нашата а, дискусия. Имате ли някакви анализи на производството на енергия от а, биомаси, най-вероятно най-вече фуражи? Та, а, такива отпадъци, като например също дървесина, какво влияние оказват? В а, вашите анализи се вижда, че а, действително отпадъците са един много ценен ресурс, но все още не сме достигнали до е, едно интелигентно ползотворяване, защото основно се горят тия ресурси. Разполагате ли с някакви по-конкретни дати за а, това? И накрая, ще има ли полза да се обвържат критериите за устойчивост за биомасите, които се надяваме да се предложат от комисията, така че да разполагаме с ясни данни? Е, това е, благодаря. Благодаря, Корин Люпаш. Благодаря. Благодаря, господин председателя, благодаря и на директора за изложението. Също ви благодаря и за работата, която вършите. Това, което искам да кажа е свързано с коментарите на председателя Йолайнен и е тези на Крис Дейвис. Връзката с финансирането и политиката. Защото трябва да ползваме економически съображения. Вашата оценка е от голямо значение за вас за нас, извинете, защото когато превърнем данните в количествено измерение, ще видим колко ще струва предотвратяването, превентивната политика. това, което предприемаме като стъпки, трябва да бъде а, ползотворно и в економически и в бюджетен а, план. Мисля, че вашата оценка а, спомага за а, подобни заключения. Що се отнася до външните разходи, мисля, че те са в основата на дебатите. Говори се за квоти, за а, данък върху отделения въглерод, и така нататък. Винаги се говори за външни а, а, разходи, разходи, само че напредък е особено бавен в тази област. Много се радвам, че следващата седмица ще е, сме в състояние да е, видим количественото изражение на е, тези процеси. Как смятате, че можем заедно да ускорим тия усилия, за да скочим от етапа на количествената информация, чисто финансовата страна на нещата, за да можем да обосновем нашите предложения, които обикновено биват изкривявани от други комисии, най-вече економическата комисия, защото те не виждат ползата от някои наши предложения. Следващия оратор, господин Гроте. Говорихте и за темата качество качество на въздуха. Естествено, че става дума и за определени частици, които се отделят от дизеловото гориво, но също време има и много други съставки в замърсения въздух, които понякога не се подават толкова лесно на измерване. Така че, какви са вашите планове в агенцията по в това отношение какъв инструментариум смятате да използвате и дали не трябва да променим и стратегията си в бъдеще по отношение на опазване чистотата на въздуха. Анна Роспах е следващият оратор. Благодаря ви. Благодаря много за тази изключително интересна среща и за възможността да разговаряме с вас. Благодаря ви и за е, енергията, с която работите. Ще ви помоля, както и моите колеги, да провеждате още повече анализи. Разговарях е, съвсем наскоро с е, човек, който ми каза, не може ли на равнище Европейски съюз да се предприеме нещо срещу замърсяването на въздуха? Не може ли да се предприеме нещо по отношение на химическите предприятия, които замърсяват е, е, нашите градове, най-вече в източна Европа? Сигурно има определени статистически данни, е, сигурно има и предвидени санкции, но очевидно те в момента е, все още не са е, довели до желания ефект. И замърсяването на водите в Европа. Какви са данните в това отношение? Това е въпрос, който особено много ме вълнува. Благодаря на всички за въпросите. Давам думата на госпожа Маклейт. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Първо, трябва да кажа, че отпадъците, качеството на водите, на въздуха са основната част от нашата работа и опитваме се да предизвикаме държавите членки не просто да отчитат съответствието си с изискванията, но да ни дават много повече информация за ежедневните условия, в които живеят гражданите им. Без да говоря предварително за доклада, който ще излезе от агенцията след 3-4 седмици, ще посоча само, че сме взели предвид на базата на информацията, постъпваща от държавите членки, за това какви са разходите и економическите последици от замърсяването. Вашата комисия, както и други комисия, ще се запознаят с цифри, които са наистина убедителни по отношение на това, защо не можем да си позволим да вършим по-малко, а напротив трябва да вършим нещо повече. Сега, качеството на въздуха. С напредъка на науката все повече разбираме, че нещата се свеждат до фините частици, на които са изложени хората. Това се съчетава и с а, а, ниските слоеви, е, слоеве на а, озона и а, вредите са не само за хората, но изобщо за екосистемите, за растенията. Най-важно е да се модернизира начина по който използваме инструменти в оценката на въздействието. Има пространствени различия, трябва да си дадем сметка за това. Не можем просто да гледаме а, на Европа като едно цяло, напротив, трябва да сме доста по-конкретни за а, определени а, ландшафти, определени а, райони. И на базата на това вече да подхождаме към статистиката и да вадим заключения за излагането. За мен е удоволствие, че си сътрудничи много добре с статистическите служби в Европа и се радваме, че Евростат се съгласи да разработва пространствена статистика, за да можем да се занимаем с а, а, нива на подробност, които са по-дълбоки от обичайното докладване. Може да можем да се съсредоточим върху конкретни а, градове и дори по-малки селища, а, за да начертаем една ясна картина за състоянието на замърсяването и замърсителите. Мисля, че това ще стане много скоро през следващ, следващата една година и сте прави, когато питате как да достигнем до обществеността. Намерението ни е да минем отвъд обичайното докладване и а, да направим много по-достъпна пространствената информация. Разполагаме с, с система, мрежа, която ще даде възможност за това интернет, по телефон и хората ще могат действително да получават информация в реално време и а, по, също информация, която да е по-конкретно насочена към мястото, къде се намират. А също а, ни интересува това как да върнем към живот а, така за сега бюрократичната система на докладване. Обществеността трябва да бъде приобщена в този процес. А, това означава, че ние трябва да почнем да да ползваме а, много малко скъпо струващи, много малко струващи, а, не скъпо струващи а, уреди за измерване, за да могат и гражданите да участват в процеса на отчитане на състоянието на околната среда. А тъй, че разговорите, комуникацията с обществеността трябва да се задълбочава и да се разширява и то не по един начин. От една страна да се водят разисквания, от друга страна да се използват социалните средства, за да виждат хората, че това, което те отчитат, всъщност става обект на нашето внимание. По отношение на биологичното разнообразие, много вероятно е в предложението да залегнат наблюденията на граждани, които наблюдават непознати, нетипични растителни животински видове. По отношение на климатичните изменения и неутралността спрямо климата на биомасите – По-конкретно на вашия въпрос, господин Дейвис, за Италия. Да, Италия е наистина в списъка и е, се споменава изрично в последния доклад. Няма как да кажа, че нещата са розови. Е, там не е напротив. Има някои истински промени е, в развитието на енергетиката, преминаването към газ. Да, действително това е довело до намаляване на емисиите. Емисиите се намаляват най-вече поради разлики в енергетиката. От друга страна обаче имахме изпад в економиката и с възстановяването на економиката може да се а, достигне до по-високи емисии. Да, прав сте, като задавате въпроса, можем ли да а, минем отвъд целта 25%. Анализа ни е за сега показва, че отговорът е да, ако всичко се изпълни в а, държавите членки. Необходимо обаче да оказваме натиск, да настояваме всеки инструмент, с който разполагат държавите, се използва и да се следи това постигане година по година. Но а, данните, предложенията, законодателствата, които съществуват, показват, че 25% е разумна и осъществима норма. Това не е никак изненадващо разполагаме с обстоен анализ в доклада, който съм донесла, така че с удоволствие бих е, разгледала това по-подробно с вас. Но това е на базата на данни, които са публикували самите страни. И модела ни предвижда и известна несигурност, но въпреки, е, и, въпреки несигурността смятаме, че 25% е постижима норма до 2020 година. По отношение на търговията с емисии, когато достигнем до следващия етап, споделените усилия, там мисля, че можем да постигнем дори повече. Говоря за замеделието най-вече и разискването, което току-що проведохте. Видяхме много сериозни промени в земеделието по отношение на емисиите. Естествено, те трябва да продължат да съществуват, но а, те са свързани до някъде с цената на торовете и изкопаемите горива. Има и други въпроси, свързани с водата и биологичното разнообразие. И това, което сега започваме да виждаме след толкова много години, че, е, че услуг, усилията в други сектори, други секторни политики, дори е, е и е, без това да е преднамерено, водят до положително развитие по отношение на е, намаляване на развитията. Така че определено имаме данни е, как другите сектори на политиката способстват за намаляване на емисиите на емисиите. Мисля, че ние трябва да оценяваме е, изрично положително това, за да не загубим тези ползи, които постигаме чрез другите сектори. По отношение на водата, качеството на водата продължава да бъде сериозен проблем за нас. Мисля, че е, наистина, наистина е, имаме замърсяване с нитрати и, и други, не един друг проблем. Но по, в пътната карта за ефективността на ресурсите, мисля, че мога да кажа, че ефективността на ползването на водата е това, което ще ни помогне. И връзката между водата и енергетиката всъщност ще е нещо особено полезно. Чрез капковото напояване успяваме да достигаме до повишаване до, на ефективността в много големи мащаби. Много производители е, се е, занимават е, грижат за тези въпроси вече, но естествено се притесняваме, че ако сложим твърде голяма тежест върху плещите на производителите, резултатите могат да спаднат по отношение на биологичното разнообразие в по-широк план, как да гарантираме, че министрите не си залагат политики, които са непостижими. Едни от критичните моменти, които сме отбелязали, е, че биологичното разнообразие е, крие една друга страна. Става въпрос за цената на възстановяването и това е нещо, което често пъти се подценява, защото е, разходите за, е, за възстановяване е основно перо в общетоводяването на действията по екологичните системи. Това се прави чрез много ясни колони в статистиката, които се преобразуват лесно в националните бюджети. Мисля, че този процес трябва да се укрепи. Мисля, че парламента ще види ползите на оценката на екосистемите и екоотчетността в противен случай ще е много трудно, много трудно да поддържаме доводи в полза на опазване на биологичното разнообразие, защото това не е нещо, което сега масово се използва. А мисля, че трябва да го направим по-широко разпространено във всички политики, в това число въздуха, водите и биологичното разнообразие някои дискусии, които могат да се водят във връзка с биологичното разнообразие, биомасите, неутралността на биомасите. Очевидно е, очевидно е, че като навлезнем в обстойните анализи на биомасите и когато си отговаряме на въпроса дали е, е те са неутрални спрямо отделянето на въглероден диоксид, трябва да отговорим на въпроса откъде идват тия биомаси. Това е едно от основ... една от основните дейности, с които ние се занимаваме. И че когато един от трудните въпроси, пред които съм а, изправен е, а, можем ли да разработим устойчиви а, подходи за биомасите, а, аз казвам да, но това трябва да се основава на много обстоен анализ на, а, на посевите, на а, културите, които се оглеждат по райони. Не мога да ви кажа, да ви уверя, че можем да ползваме глобални прогнози или сателитни изображения. Так, и да ви уверя на базата на това, че можете да разпишете критерии за устойчивост и да сте сигурни, че те ще се потвърдят в глобален план. Не. Това ме изправя пред една сериозна дилема между академичния, теоретичния аспект на въпроса и това, което трябва да се свърши на практика, а то е да се разгледа във всяка отделна страна положението с биомасите. Да, мисля, че в Европа това е постижимо, но а, трябва да се а, трябва определено да се направи анализ на земеползването и промяната в земеползването. Имаме в момента цел или насока на действие, което е зелената инфраструктура. Разгледайте се, загледайте се, например, в реформата на ОСП. Може има някои тревоги, свързани с това, да кажем, окей, създав... отделяме земи за пасища, но даваме възможност на производителите да ги а, поддържат. Това трябва много внимателно да се анализира и мисля, че е постижимо в европейски мащаб. Но що се отнася до глобалния план, мисля, че ни трябва много повече политическа воля, преди да можем да разпишем една схема за наблюдение и проверка, и която да ни увери, че ползването на биомасите е, е не се отразява на климатичните измен на климата. По отношение сега на отпадъците и ролята, която играе агенцията. Мисля, че неодавна някои от вас а, а, говорих за изпълнителна агенция по отпадъците. Мисля, че проблема на изпълнението е многостранен. А, има някои същински проблеми, те са свързани с неизпълнението на законодателството или липсата на транспониране. Ето там комисията играе явна роля. Тя има инструменти да принуди, да обсъжда тези проблеми с държавите членки. Но а, основните, основата на проблема с а, отпадъците в много страни се състои от поне 7 отделни въпроса или проблема. Не изпълнението на законодателство, липсата на инвестиции, липса на капацитет, съвсем буквално понякога, неразбиране на разликата между разделно събиране, рециклиране, повторна употреба. често пъти има несъответствие между стремежите и способността за изпълнение на целите. Често пъти има и неразбиране или погрешно разбиране а, на това каква да бъде, каква е подходящата а, иерархия на процесите по отпадъците в една страна, като си има предвид спецификата на обществото, населението, на енергетиката и така нататък. Така че това, което наистина предлагаме е, през следващия период, през следващата година-две, да проведем някои пилотни проучвания, за да се запознаем с мащабите на проблема, защото аз съм посетила много страни и ми се струва, че много от проблемите, свързани с изпълнението, са разрешими и то по един много прагматичен начин, без да се налага да се правят излишни оговорки. Просто можем да създадем диалог с страните, да, помогнем за разписването на по-добри планове за изпълнение и да въведем различни процедури, които не се свеждат до проверки и инспекции. Качеството на въздуха е друг въпрос. Там мисля, че е необходимо да приобщим повече заинтересованите страни, общините. Те трябва да участват много по-активно. Но по отношение на а, отпадъците, определено а, има място за сътрудничество между агенцията и а, мрежата и от партньори. Работа на място и чрез това сътрудничество определено можем да свършим много през следващите няколко месеца, 6 месеца да кажем. И ще ви е, запознаем чрез следващия чрез разискванията за следващата програма за действие по околната среда, седмата. Мисля, че успях да отговоря на повечето въпроси. Председател, благодаря, Жаклин. Мисля, че това, което вършите е нещо много важно, а за нас пък това е особено интересно. Ние разчитаме на вашите изследвания и анализи и както Виждате, е, всичките въпроси, които ви анализирате, са обед на разискване при нас. Е, виждате го в дневния ред, качество на въздуха, на качество на е, водите. Следващия въпрос, който ще разгледаме е депонирането на, на сметища. И така, благодаря ви. Делегацията, която ви посети, е много доволна от приема, на който се е радвала. Ще продължим да си сътрудничим. Желаем ви успех в работата ви. Определено имаме нужда от вас и това, което вашата агенция върши. И аз ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви. Yes, see you next time. До следващия път. Bien, nous continuons l'ordre du... Така, продължаваме по дневния ред. Прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда в различните държави и членки. Най-напред, според дневния ред, трябва да се запознаем с положението в Гърция. Господин Скилакакис. Тук ли? Да. Господин Скилакакис, давам, давам ви думата. Well, my uh, question is quite simple. Въпросът ми е съвсем елементарен. Ако комисията следи изпълнението на директива 9156 за затварянето на депата на сметищата в Гърция, остър проблем. Е, срокът за иземване беше юни 2011 година, а, а, а юни 2012 е срокът за възстановяване. А, е, комисията а, е, е, дали е обмислила всички мерки, включително сезиране на е, съда. Какво е положението? Това е въпросът ми към комисията. Колко сметища са затворени до сега и колко вероятно е, е определен брой сметища да преустановят дейността си и да бъдат напълно рекултивирани до юни 2012 година? Мерси. Благодаря. Можем ли да чуем отговор от комисията по този първи въпрос. Благодаря, госпожо председател. Получихме последния отчет на гръцките компетентни органи на 20 юли. Докладът потвърждава, че компетентните гръцки органи са просрочили затварянето, което е било планирано за юни 2011 година. Има още 82 незаконни сметища, които са е, били отворени към тази дата. Е, през е, юли 2009 година те са били 361, така че напредъкът е голям, но не всичко е постигнато. във всички случаи гръцките компетентни органи обещават пълното затваряне до юни 2012 година. Имахме среща с гръцките органи на 14 септември. Те ни поясниха, че е, се извършва общинска реформа и оттам проистича забавенето. Е, реформата е актуален текущ проблем. Е, те се стараят максимално да разчистят сметищата. Много ниска е усвояемостта на европейски средства. Има европейски средства за затваряне и рекултивиране на терените, но около 6 до 8% е освояването на средствата. Така че Комисията създаде работна група за Гърция и една от нейните задачи е да бъде помогнато на компетентните гръцки органи да освоят в по-висока степен средствата на Европейския съюз за затваряне на сметищата. На 13 октомври комисията пусна през комюнике. За пър... Имало е първа среща вече на работната група а, за Гърция, а, делото за а, неизпълнение на задължения по правото на общността а, все още е висящо. Но комисията преди всичко се стреми чрез работната група да стимулира Гърция да използва максимален обем европейски средства на място, така че в крайна сметка да се изпълни този срок юни 2012 година, е, когато трябва да бъдат затворени и рекултивирани всички сметища. Благодаря. Е, има друг въпрос за отпадъците в е, регион Кампания в Италия. Колегата, който иска да зададе въпроса, е представляван от друг колега. Крис Дейвис също има въпрос за България. Крис, имаш думата. <laughs> Благодаря, госпожо председател. Не очаквах за 5 минути да стигнете до въпрос номер 5. България. Кой представлява комисията тук? Благодаря. Този въпрос е, бе поставен преди около 6 месеца в комисията и казахме, че ще ви помолим да се върнете. Благодаря ви, че сте отново тук. Когато последен път ни дадохте отговор, е, останахме с впечатление, че комисията знае всичко за проблема, но нищо не се прави. От тогава насетне обаче се надявам да има напредък, който ще коментирате. Първо искам да го приветствам този напредък, е, стъпките предприяти от комисията за надлежното е, изпълнение на закона. Но също нека кажа, че от сегашния момент – до завеждането на евентуално дело пред съда а, има доста и много може да а, се промени и в страната. Планирате ли да направите нещо да стимулирате? българското правителство за защита на тези защитени райони, за опазване на тези защитени райони, особено що се отнася до плановете за развитие на ветрогенератори, създаване на ветрогенератори там. Благодаря на Крис за въпроса. Иска ли да отговори комисията? Благодаря, да, наистина. Има напредък от миналия път, както и вие казахте. Говорим за 6 зони – където има проблеми с определенето. В четири от тях има а, реално определене, извършено от властите, така че имаме само два висящи въпроси – Калиакра и Рила. В Рила няма да има ветрогенератори, но в Калиакра има а, проблем. Имаше анкетна мисия от а, колеги от Генерална дирекция Еко, околна среда през август. Много голяма информация събрахме. Мога да ви изпратя, ако искате. Впечатляваща е. Е, комисията изпрати допълнително уведомително писмо в края на септември. Причината, поради която все още нямаме мотивирано становище, е, че искахме да съберем информация за всички аспекти на случая. Е, липса на определенето, изграждането на ветрогенератори в защитените зони, е, сега е, нашата преписка е така да се каже пълна. Трябва да видим какво ще ни отговорят компетентните органи. Те трябва да дадат отговора до края на ноември и оттам нататък ще видим как да процедираме. За момента дали има мораториум е, на разработването на ветрогенератори в района, това е от части е, липса на капацитет за изграждане на турбини, от части политическо решение. Това са двата елемента, които се съчетават. Мисля, че за момента не може да се построят просто повече турбини. А, но ще изчакаме отговор. За Рила, може би, комисията ще реши какво да прави в следващите седмици. А, в същия дух ще действаме. Ще изпратим допълнително уведомително писмо, ще изчакаме отговори, ще видим след това как да поступим. Един проблем е, че трябва да гледаме от двете страни на границата. Сега гледаме ветрогенераторите и турбините и в България, и в Румъния. Има за същия проблем производство срещу Румъния. И работната група трябва да гарантира равното третиране на а, двете държави членки, а от друга страна да гарантира, че птиците, които са, а, са предмет на опазване в тези райони, ще оживеят, а няма да бъдат а, смлени от турбините. А, радвам се, че сте а, направили преписката до край. Трудно е да се прикрие наличието на множество ветрогенератори. Чуде се защо толкова време е било необходимо да се стигне до убедителни доказателства за предсъда. Предполагам, че има доста сериозни там инфраструктурни тенденции и развитие и може би в крайна сметка ще се наложи тези генератори да искате да бъдат премахнати, защото е, районите са определени за защитени. Когато обаче е, се намесят повече страни и всичко става много трудно от политическа гледна точка и категорично ще ми е много интересно да знам комисията от тук нататък как ще се справи с тази материя, с този проблем. Председателят можете да отговорите. Е, това е хипотетичен въпрос, е, но се изкушам да отговоря. Всички варианти са възможни. Е, от гледна точка на доказателства, трябваше наистина да се подсигурим за хипотеза, в която производството достига до последната си фаза и стига до съда. Благодаря. Благодаря господин Жуарен е, изпълнението на директивата е, за отпадъците в кампания. Благодаря. Искам конкретна информация във връзка с е, неотдавнашното уведомително писмо до Италия във връз... относно изпълнението на а, законодателството с оглед на а, заводите за акумулатори в кампания. Комисията. В производството ние сме на италианска среда. Въпросът е каква е нашата преценка на ситуацията в кампания. От гледна точка на производство, както отбеляза почитаемият евродепутат, е, изпратили сме уведомително писмо в формуляр 260, което означава, че може би следващата стъпка ще бъде е, сезиране на съда. Доколкото разбираме, италианското правителство е дало няколко варианта на проект на план за управление на района кампания. Планът е обнародван в официален вестник на кампания в края на март. И все още е проект. Не повече. В момента се извършва стратегическа оценка на въздействието върху околната среда и е, може би проектът ще се превърне в реалност в края на годината. Казвам, че е проект, защото още не е одобрен, първо, и второ, ако бъде е, одобрен, е, ще има европейско финансиране, което да подпомогне регион кампания. Каква е преценката на комисията? Ако е, сме е, изпратили писмо е, по член 260, това означава, че не сме доволни от плана за управление, от неговия проект. Той е в правилна посока, но би трябвало да има категорично изпълнение на законодателството, когато този план бъде приведен в изпълнение. В действие все още не сме стигнали до тази фаза. Е, би трябвало да се положат усилия е, да не се генерират отпадъци или да бъдат е, създадени условия за тяхното разделяне. Компетът полага усилия, но до това още не се е стигнало. Само в Салерно има мощност, която е построена. Девет още трябва да се построят, но не са построени. Тази мощност в Салерно е инсинератор и тя трябва да заработи през 2014 година. Е, е, малко е неясно положението с допълнителния сметищен капацитет. Говорим за 6 милиона тона отпадъци и не е ясно кога ще започне работата на инсинератора. Властите ни казват 2014 година искаме да го видим в действие този инсинератор. Големият проблем според нас е липсата на реално решение за преходния период. Не бива да забравяме, че всеки ден в кампания се генерират 7200 тона отпадъци. В е, Неапол са най-големите стойности, но е, е, комисарят е, се среща с е, компетентните италиански органи и, и ние също провеждаме срещи, опитваме се да настояваме за решение. Надяваме се, че ще бъде постигнат напредък след като бъде прият планът за управление. Междувременно, е, се надяваме, че администрацията няма да допусне е, буклука да се търкаля по улиците, но делото за неизпълнение е, на задълженията по общностното право е, все още е висящо. То не е прекратено. Госпожа Каделбак. Ще започна с прозрачността. Австрия е единствената държава, която не е изпълнена изпълнила задълженията си за базата данни по е, линия на програмата Европа Натура 2000. Е, комисията изисква е, да има публичен достъп до екологичната информация. Какви мерки смята да предприеме, за да бъде осигурен такъв достъп? Комисията. Това е нарушение от гледна точка на директивата за прозрачност. Сигурно знаете, че Две държави е, членки е, имаха проблеми с информацията по тази директива. Великобритания и Австрия, но Великобритания изпрати информация, Австрия остава като черна дупка. Този проблем всеки път се поставя с компетентните австрийски власти на срещи с тях. За последен път в края на септември те обещаха да предприемат действия. Разбираме, че има така опозиция от страна на някои е, собственици на земи, е, което предвид австрийското законодателство може да доведе до блокиране изпълнението на задълженията по директивата. Има един текст, член 7, алинея 2, буква Б в директивата за прозрачност, съгласно който трябва плановете и програмите активно да се разпространяват. И от правна гледна точка не сме съвсем сигурни, че всичко попада в пределите на това задължение, но все пак оказваме натиск върху австрийските власти да публикуват наличната информация. От политическа гледна точка това е необходимо и трябва също да погледнем и по-юридически на нещата от гледна точка на директивата за прозрачност. Както знаете, комисарят и други колеги бяха за усъвършенстване на уредбата за прозрачност. Комисията следователно ще има нови идеи в тази област. И за това се опитваме да убедим австрийските власти, че понеже предстоят нови предложения, е добре те да разчистят съществуващите проблеми с Натура 2000 сега. Сега, изпълнението на мрежата Натура 2000 в Австрия не е доведено до край. Съгласно констатации на Европейския център за биологично разнообразие. Много региони все още се нуждаят от определене като защитени райони по, 2000, по Натура 2000. Нямаше доказателства за процедурата, която беше започната от комисията през 2009 година и въпросът ми е кога ще съберете достатъчно доказателства, за да възобновите това производство за неизпълнение на задълженията от страна на Австрия комисията. Въпросът е, не се поставя, защото голяма част от нещата трябва да бъдат свър... свършени от комисията. Е, една от хубавите неща на екологичната работа и една от трудностите, свързани с нея, е, че се изискват доста е, научни е, така, е, изследвания. Е, ние смятахме, че срещу Австрия имаме доказателства, но пред съда разбрахме, че ги нямаме. Е, е, в Австрия е, така няма а, определене на някои хабитати и на някои видове като защитени по Натура 2000, може би в по-висока степен, отколкото в други държави членки. И а, точно в тази връзка обаче нямахме достатъчно доказателства. Не искахме да изгубим това дело, това го а, прекратихме. Още повече имаме възможност още веднъж да съберем доказателства, силни научни доказателства и да сезираме съда. Е, съдът е много по-строг към нас. Миналата година той реши едно дело за защита на определени видове в Испания и по това дело той увеличи доказателствената тежест вменена на комисията. За това решихме да бъдем внимателни. Може би ще възобновим делото следващата година. Причината, поради която ние в комисията се въздържаме да го направим все още, е, че трябва да се снабдим с много солидни научни доказателства. Бихте ли ни казали ориентировачно по-точно кога ще го възобновите, не само да казвате следващата година ми. Моите колеги все още проучват е, и за това не мога да бъда по-конкретен, освен да ви кажа първата половина на 2012 година. Трябва да изградим солидна теза и тя да бъде еднакво солидна за всички е, райони и за всички видове. Възможно ли е да давате информация редовно на Комисията по околна среда в парламента в тази връзка, за да не се надава, на, налага да задаваме въпроси? Благодаря ви. Мисля, че изчерпихме тази точка от дневния ред. Сега, следващата точка – намаляване на емисиите от летливи органични съединения при използването на органични разтворители в някои лакове и бои. Комисията ще ни запознае с текста господин Томас Верей. Можете ли да ни кажете за какво става дума? Yes, good afternoon. Um, in fact, I'm... Добър ден. Филип Франсуа се казвам всъщност, говоря от името на колегата. Първо искам да ви благодаря за поканата да ви запознаем с първия доклад на комисията за изпълнението и прегледа на директива до 2004 година 42 известна е също като директивата за боите. Доклада бе прият, прият на 27 май тая година. Нека първо да ви припомня каква е историята на тази директива. Директивата има за цел да намали емисиите на летливи органични съединения – поради използването на органични разтворители в някои лакове бои и продукти за боядисване на превозни средства. Отделените вещества водят до редица стропосферни процеси национал... директивата за националните тавани за емисиите а, поставя граници за летливите органични съединения, които трябва да се изпълняват от 2010 година на там. За тази цел трябва да се насочат държавите членки към различни а, източници на емисии, в това число продукти, които съдържат органични разтворители. Директивата за боите има за цел да осигури действия на ниво държава членка. Тематичната стратегия за замърсяването от 2005 година показва, че емисиите в Европейския съюз трябва да се намалят с 51% спрямо нивата от 2000 година, за да се постигнат временните цели за 2020 година. Последната оценка в Европейския съюз показва, че тази цел за намаляване на редите на емисиите може да се постигне чрез изпълнението на съществуващото законодателство, част от което е директивата за боите. Изисква се продуктите да се пускат на пазара единствено, когато съдържанието на летливи органични съединения не надвишават определени стойности, което, което е приложимо 2007 година за а, бои и лакове от 1 януари 2010 година са ограниченията. Също така по директивата се изисква етикетиране на продуктите, които са част от приложното и поле. По отношение на изпълнението на директивата, първите доклади от държавите членки за програмите за наблюдение трябваше да се изпратят до юни 2008 година и да а, отразят положението през 2007 година. Това бе първият етап от изпълнението на директивата и заключенията за а, е, изпълнението а, е, са едва предварителни. Докладите на държавите членки съдържаха и доказателства, че се наблюдава изпълнението чрез посещение на място инспекции. В някои държави членки обаче през 2007 година се оказва, че закъсняват в изпълнението и на програмите си за проверка и комисия, комисията а, насърчава обмена на опит и добри практики. Допълнителна информация за изпълнението на директивата за боите ще се събере през а, следващата година до следващото лято за изпълнението през 2010 година. До 2010 година ще а, обобщим а, тези а, резултати в нашия доклад през 2012 година. Девети член урежда преглед на директивата, за да се намалят допълнително емисиите с оглед на общите цели на Съюза. През 2008 и 2009 година направихме проучване на всички заинтересовани страни и предложихме редица варианти за разширяване на приложното поле на директивата от една страна и от друга страна въвеждането на по-строги норми за лакове, бои и а, продукти за преборисване на коли. Само, че а, пред... оценката е, че прегледа на промяната на директивата ще доведе едва до скромно допълнително намаляване на емисии. Затова комисията прецени, че на този етап не е оправдано да се променя приложното поле на директивата. Това е предварително заключение обаче ще се преразгледа до юни 2013 година прегледа на а, времен, в междинните цели и с оглед на въвеждане на допълнителни мерки за замърсяване на въздуха. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Окони, вие поискахте думата. А, за следващата точка. Някой друг? Заповядайте. Мисю Занони. Господин Занони. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Прочетох доклада и прегледах някои от е, текстовете, по които ще помоля за пояснения. Що се отнася до вътрешния контрол в държавите членки, прочетох, че е имало инспекции е, в някои от е, предприятията, като диапазонът е, при частотата на проверките е доста голям. Тоест има големи различия между отделните държави в Европейския съюз. Означава ли това, че в е, някои случаи виждате повече проблеми, в други не? особено в сравнение с, с други директиви на Европейския съюз. Освен това, в отчета или в доклада намерих, не намерих справка за броя на проверките в отделните държави членки би трябвало да включите една таблица, така че да се е, види кой в крайна сметка е извършвал тези проверки. Освен това, при прилагането на директивата, обикновенно проблемите се дължат на липсата на административен капацитет. какво показват вашите проверки. И освен това, не би ли било подходящо да се предвидят съответните финансови средства за държавите членки, които може би не разполагат с достатъчно средства и по тази причина именно не могат да приложат директивата. Още един въпрос. Става дума за следните проблеми. Във вашия доклад е записано, че силното съкръщаване или същественото намаляване на летливите органични вещества може да се получи е, в случаите, в които е, се промени съставът на дезодоранти и а, други подобни косметични продукти. Но същевременно има, така да се каже, несъгласие по тези въпроси от страна на потребителите. Тоест, сблъскваме се с една конфликтна ситуация. От една страна са така да се каже, аспектите и съображенията, свързани с здравето и здравеопазването, от друга страна предпочитанията на потребителите. По същия начин стояха нещата и преди известно време, когато обсъждахме въпросите с найлоновите турбички, които се дават в магазините. Потребителите са свикнали с тях. От друга страна, имахме там и съответните интереси на производителите на найлонови турбички. И така, ще ви попитам какво смятате, че в този случай може да се направи. Аз лично смятам, че заключенията в вашия доклад са твърде неубедителни, слабички. Проблемът не е представен в истинската му светлина с истинската острота. Давам думата на комисията, за да даде отговор. Заповядайте. Um, Благодаря. По въпросите за изпълнението и разликата в броя на инспекциите и проверките на съответствието по места, това с което разполагаме е първа картина на изпълнението през 2007 година. Нека да ви напомня, че директивата е прията през 2004 година и влиза в сила през 2007. Отчитаме различията и затова казах, че ще предприемем допълнителни действия и ще насърчим обмена на добри практики също и про... ще засилим проверките на изпълнението. Казах също така, предупредих, че може би е твърде рано да се вадят сериозни последици от първия доклад. Изчаквам информация за 2010 година. На базата на тази информация вече ще си създадем много по-ясна картина за състоянието на изпълнението и в това отношение проверката на съответствието Проблема с липсата на административни ресурси е също ще обект на нашето внимание, когато анализираме новата информация, която тази година ще получаваме по отношение на прегледа и разширяването на приложеното поле. Да, определено за дезодорантите се е говорило като един от основните източници потенциални с най-голям потенциал за намаляване на емисиите. По отношение на това имаше едно изследване, което, за, което заключва, че заключава, че няма достатъчна информация за навиците на потребителите не се знае дали а, потребителите не биха просто лесно преминали към други а, продукти, които съдържат не по-малко или дори повече летливи органични съединения, така че нямаме данни, които да показват, че забраната или налагане на ограничения на тия продукти ще доведе до намаляване на емисиите. по последния въпрос. Той се гледа в по-широкия контекст на политиката за въздуха и стратегията за това. Там трябва да се е, види дали могат да се е, предприемат мерки, които да са не особено скъпо струващи за намаляване на емисиите. Благодаря. Минаваме към последната точка от дневния ред колегите, които е, дадоха идея за тази точка, не са тук, за това ще ви кажа за какво става дума. В резюме. Напоследък се сблъскахме с проблеми с бактерията Е-коли, която бе открита в някои хранителни продукти и тези проблеми разкриха слабости в нашите системи. Въпросът е какви полуки сме, сте са умели да извлечете от тези инциденти. И е, какво предвиждате да направите, е, за да е, ни запознаете с тези полуки и с предстоящата работа от ваша страна? Господин Владислав Мико все още не е тук. Но господин, господин Райен, може би, ще ни даде известна информация. Колегата госпожа Окони е, има въпрос. Ако и други колеги искат да се включат, разбира се, ще им бъде е, дам дена думата. Господин Райан, господин Вандик, давам ви думата. Благодаря. Аз съм Джон Райан от Обществено здраве и а, заразни болести в Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. Искам да кажа, че от гледна точка на обществено здравеопазване, комисията се опита да извлече важните поуки е, от инцидентите, свързани с еколи. Планираме тази година да внесем законодателна инициатива, за да реформираме законодателството за заразните болести. Напоследък приключихме оценката на въздействието и сега се приключва работата по нормативния проект, който трябва да бъде прият от комисията през декември тази година. В общи линии този нормативен проект ще бъде съобразен със създаването на Европейския център за превенция и контрол на заразните болести. През 2004 година бе създадена тази структура след законодателството, прието през 1998. Така че ние сега за пръв път внасяме основна промяна в законодателството, за да го съобразим с създаването на агенцията междувременно. На второ място ще се съобразим с международните норми, е, е, в е, връзка с здравеопазването, прияти от Световната здравна организация и влезли в сила от 2005 година. Е, всяка от държавите членки по-отделно е договаряща страна по този акт, е, по тези норми и ще се опитаме международните изисквания за здравеопазване да ги интегрираме е, в общностното законодателство чрез това осъвременяване на нашата уредба. На трето място опитваме се наистина да извлечем а, а, полуките от пандемията от а, H1N1 е, бяха направени някои външни оценки, е, които бяха представени на комисията през 2009 година и сега полуките ще бъдат е, отразени в новия проект. И на последно място ще се постараем да отразим някои от полуките, свързани с инцидента се коли тази година. Опитваме се да организираме сега конференция е, заедно с е, компетентните органи за е, продоволствена безопасност до края на 2011 година и там ще бъдат разисквани основните полки. Разбира се, ще поканим колегите от ЕФСА е, и от ECDC, за да сме е, сигурни, е, че на конференцията ще бъде очертана пълна картина на тези полки. Всички тези елементи ще фигурират в нормативния проект, с който комисията ще се занимае преди края на годината и се надяваме, че това усъвършенстване на законодателството за заразните болести ще укрепи позицията ни е, по отношение на е, подготовката ни е, за справяне с такива кризи. Второ, ще ни помогне по-добре да контролираме и наблюдаваме ситуацията. Трето, ще ни помогне чрез Комитета по сигурността да обменяме по-ефективно информация и след това ще ни помогне да информираме по-ефективно обществото за такива случаи на избухване на заразни болести. Всичко това, което сме научили от H1N1 и от инцидента с Еколи, както и е, от създаването и функционирането на агенцията през 2004 година и е, от нормите на Световната здравна организация, ще го вложим в проекта също така ще се спрем на елемента обща доставка на вакцини в случай на пандемия. Това също ще е част от проекта. Та комисията в този смисъл, в тези направления се стреми към усъвършенстване на нашите актове за заразните болести. Надяваме се проекта да е готов до края на годината. И сега искам да дам думата на колегата, който току-що дойде. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме е, имах информация, че трябва да бъда тук в без 15. Е, господин директор, е, моля, не се безпокойте, защото ние малко по-бързо напреднахме с програмата, така че вината не е ваша. Нека дам информацията, от която се нуждаете във връзка с полките от инцидента с Еколи. Малко статистически данни. 3910 са случаите на зараза Се Коли в Европейския съюз, Норвегия и Швейцария и 782 а, от тях а, бяха случаи в които се наблюдаваше специфичния синдром, който е свързан с осложнение в бъбречната дейност. Повечето от случаите бяха в Германия. Смъртните случаи 46. 812 милиона евро бяха загубени от зеленчукопроизводителите през първите две седмици на кризите. Някои трети страни забраниха износа на наши зеленчуци. Най-важният случай беше в Русия. Годишната загуба беше 600 милиона евро. Комисията е, предвиди 210 милиона евро като пакет за спешна помощ и допълнително 15 милиона за е, промоция на земеделските продукти, плюс 75 милиона общо са финансирани с държавите членки за промоция през следващите 3 години. Сътрудничеството на ниво Европейски съюз между лицата, управляващи риска, е, хората, отговарящи за санитарните аспекти и всички други компетенции компетентни структури, според нас беше ефективно. необходимите мрежи бяха задействани веднага, координационни срещи се провеждаха почти ежедневно, като на тях присъстваха служители от държавите членки и от Европейския съюз. Както знаете, комисията има главна роля за координирания отговор на тази криза. Е, ние координирахме всъщност е, е, здравоопазните органи в цяла Европа координирахме съветите към професионалистите и потребителите, както и към земеделците, които се оказаха в основата на заразата в Германия. ЕФСА помагаше е, комисията да е, използва своята система за бързо предупреждение в този случай. Много бързо бе сътрудничеството ни е, с органите за безопасност на храните в държавите членки с цел проследяване и установяване на най-вероятните източници на зараза. В момента, в който източникът на заразяване бе установен, и беше направена връзка с продукти внесени от Египет, комисията предложи да бъдат изтеглени от европейския пазар и унищожени всички съответни партиди. Също така бе решено от 6 юли временно да бъде забранен вносът на всички семена и някои други продукти от Египет. Службата по ветеринарно дело извърши мисия в Египет. Комисията вдигна забраната за пресните зеленчуци на по-късен етап, тъй като мисията на нашите експерти показа, че те са безопасни. Обаче за някои други продукти все още не се дават достатъчно гаранции. Искам също да ви кажа, че днес комисията предложи на постоянния комитет по продоволствената верига да бъде продължен мандатът на тази структура до края на октомври, тъй като тя много добре работи. Сега, за извлечените полуки от кризата се коли, естествено, че трябва да се получим от станалото. Чухте от гледна точка на обществено здравеопазване какви мерки предприехме. Е, ще организираме дискусия във втората половина на ноември за подобряване на системата за предупреждение. Ще имаме а, обща среща на а, ръководителите в ветеринарната сфера и ръководителите в областта на хуманната медицина в сътрудничеството в сътрудничество с а, европейските компетентни агенции и а, структурите, отговарящи за общественото здраве. Много важно е е, националните органи да не бързат да дават информация, е, когато има само подозрение за източници на инфекция, ако тези източници не са потвърдени. Не е редно също така а, у хората, които а, вземат решение да се създава нагласа да не вземат такива решения, когато се налага превенция. Комисията ще обсъди с държавите членки възможните методи за европейска координация на наблюдението и оценката и за подобряване на безопасността на храните е, чрез е, по-добра реакция от страна на Европейския съюз при подобни случаи в бъдеще. Смятаме, че е, има място за по-добра комуникация що се отнася до общуването ни с централните и местните органи особено. Искаме от ЕФСА да ни даде научно мнение за а, използването на а, семената в цялата продоволствена верига, така че да вземем това предвид при бъдещи нормативни инициативи. Допълнително е, се стремим към хармонизиране и улесняване на използването на информация от национални бази данни, особено когато там са е, въведени резултатите от национални референтни лаборатории, техните изпитвания. Също така е, вземем мерки за организиране на специфично, конкретно обучение за разследване на случаите на отравяне чрез храни такова обучение е, е, е изключително важно. Това се доказва от контактите ни, включително и с националните органи. Това е нашият кратък отчет. С удоволствие ще изслушам вашите коментари и виждания. Благодаря, господин директор, госпожа Окони. Merci, madame Благодаря, госпожо председател, драги колеги. Благодаря за интересното изложение, което ни запознава с информация е, за а, това обезпокоително разпространение е на а, подобна бактерия, което трябва много да ни безпокои. Имам а, два въпроса. Първият. Господин, казвате ни, а, че а, би трябвало да поискаме научни становища, за да намалим рисковете. А, при използването на а, е, определени семена в продоволствената верига. Сега, е, тези а, е, семена отговаряха на изискванията за органично чисти продукти. Има ли изисквания за тяхното производство? Има ли разлики в тези изисквания в сравнение с конвенционалният тип производство на тези а, семена, а, чрез които разлики можем да обясним а, развитието на бактерията Е. коли. Тоест, може ли чрез начин на производство на тези семена те да станат потенциално по-уязвими, по-крехки, е, когато става дума за заразяване с подобни бактерии? Това е първият ми въпрос. Имате ли намерение да извършвате проучвания в тази връзка? Второ питане. Имахме три основни огнища на зараза. В Бург, в Бегл, във Франция и в Лил ако правилно си спомням. В Бур имаше наистина проблем с семената. в Лил и в Берг. По-скоро бактерията бе открита в кайма и в пържоли. Наистина ли в местни продукти беше открита тази бактерия и ако отговорът е да, има ли допълнителен задълбочен анализ и как осигурявате проследимостта в този случай? Благодаря. Госпожо Окуни, господин Шнелард. Благодаря. Докладът, който ни бе представен от комисията, е задоволителен. Парламентът и нашата комисия вече са приели една резолюция, в която са формулирани и основните въпроси. Така че докладът е добър. Едно заключение при всички положения обаче може да се направи, а именно, че цялата система за ранно сигнализиране е добра. Въпросът обаче опира не само до ранното сигнализиране. Ние имахме всъщност едно огнище на инфекцията в а, е, е, една а, е, местност, в една сравнително ограничена територия и сметахме, че нещата няма да придобият по-драматичен характер, няма да има разпространение. В е, това отношение комисията планира ли нещо, защото, както установихме, все пак нещата не останаха локално ограничени и само до тази е, сравнително малка територия. А, независимо от това, че докладът беше, е добър, е, все пак по отношение на прозрачността и по отношение на а, обществеността, като че ли нещата не претекоха оптимално. Прозрачност, да, толкова много, дори че просто населението изпадна в паника и в крайна сметка всичките тези 812 милиона евро, може би се оказаха така, до, до някъде провокирани и от е, прекаленото желание за прозрачност и информация на населението. Имаше страни, освен това, в които като че ли се поприкри малко информация. Ние се нуждаем при всички положения от обратна връзка. Е, необходима ни е, е информираност, да, във всяко отношение, но и мисъл за спокойствието на потребителите и същевременно, когато говорим за причинители трябва да сме много внимателни. Е, трябва да сме внимателни и по отношение на вакцинирането. Е, какво планирате? Вакцина, която ще бъде много-много е, скъпа отново или поощряване на производството на вакцината? Ако си спомняте, на времето, когато ставаше дума за H1N1, имаше много критика, тъй като се оказа, че е, вакцината е закупена на много висока цена, в прекалено големи количества, без да е необходимо толкова много и така нататък. Благодаря, господин Занони. Кио ал проблема дела биологико. E, questo Благодаря. И аз искам да говоря по проблема с eh, биохраните. Излезни съмнения възникнаха по отношение на този пазар. Говорил съм с потребителите по въпроса за биохраните и има много въпросителни все още в цялата тая област. И мисля, че те, се, те оказват много лошо влияние на отрасъла. оказва, се лошо въздействие на производителите, които се опитват да намалят а, лошото си въздействие върху а, околната среда, също и емисиите на вредни газове. А, е, да бих искал да знам дали има някакви данни за въздействието върху този пазар, натиска, на който а, е изложен този пазар, откъде идва този натиск какви съмнения съществуват е, за този пазар, пазара на биохраните, а какви са също така и съмненията на потребителите. За, е, във връзка с е, евентуални странични а, последици от а, това, а, което се случва. Благодаря, госпожо председател. Следващия е следващия оратор. Искате още нещо да кажете ли? Да, благодаря, госпожо председател. Има още един аспект на кризата с Е-коли, а именно управлението на тази криза. Не е трудно да се констатира, че някои сектори много пострадаха от това, че нямаше предогаждане на кризата, че липсваше координация и имаше някои земеделски подотрасли, които много пострадаха наистина, без да бъдат въобще засегнати, без да имат някакво отношение към разпространението на бактерията. Така че продоволствената сигурност, безопасността на храните е един аспект и защитата на потребителите също но от друга страна трябва да видим как по различен начин да управляваме кризата, за да не е, нанасяме вреда на работещите замеделци. Благодаря. Господин директор, давам ви думата, като ви моля да бъдете прецизен по двата въпроса, повдигнати от госпожа Окуни. Те са различни. От една страна, как да прилагаме принципа на предпазливост. Господин Шнелард каза, да, трябва да се опираме на научна обосновка, но когато няма време и се налага да се действа спешно, действително как ще управляваме кризите? Не може ли да бъде управлението по-балансирано от друга страна, така че да се вземат предвид и интересите на земеделците и да не допускаме това, че земеделци, които нямат нищо общо със случая, се превръщат срещат негови жертви. Благодаря ви. Ако може да хвърлите допълнителна светлина към тези въпроси, ще ви бъдем благодарни. Благодаря, госпожо председател. Първо трябва да кажа, че в момента сме в процеса на оценка и, както казахме, ще разгледаме подробностите, след като получим допълнителната необходима информация от Европейския орган по безопасност на храните, а също така и информация от отделните главни ветеринарни лекари от държавите членки това, което ви даваме сега като отговори, не бива да се смята за окончателно, защото процеса на изличане на полки не е приключил. Първо, по един конкретен въпрос ще кажа нещо. Много е важно да се напомни, че нещата на Шерихия Коли възникват всяка година на стотици места в Европа. Това обаче беше един много специфичен штрам, штам, много опасен случай, но трябва да не забравяме, че епидемии на Шерихия коли са нещо доста често срещано. В Лил имаме друг штам и няма връзка с този случай, така че не бива да ги обвързваме. По въпроса за биохраните. В момента се прави анализ, но трябва да кажа, че в този конкретен случай най-вече семената от Египет. Това бе една възможност, към която трябваше някакси да подходим. Това ам, може би ставаше въпрос за семен, семена, които не са за потребление от човека и са използвани за израстването на кълнове. Това е което трябва да проверим, а не толкова въпроса дали е биологично производството или не. Трябва да е ясно, обаче, че това не е допустимо. Става въпрос за контрола на подхода към а, всичко, в това число, в това число семената за кълнове, всичко, което може да влезе в хранителната верига, трябва да е обект на контрол. По отношение на управлението при кризи, съгласен съм с всички вас, че това е изключително важен въпрос. Без обаче обстойни анализи е много трудно да се каже, че именно това или нещо друго би било по-доброто решение. Както вече споменах, понякога информацията, която се предоставя, не е достатъчно добре обоснована научно. Това понякога води до реакция, а понякога и до преувеличена реакция в обществеността. Трябва да решаваме как да действаме в такива случаи, но проблема естествено е, че ролята на комисията започва от някъде и просто трябваше да следим това, което става в някои държави членки. Няма нужда да ви напомням по-конкретно какво бе то. Та в общи линии към този момент предстои да анализираме и да получим допълнителна информация, за да можем да кажем точно какви полуки могат да се изведат от този случай ще помоля колегата да ви запознае и с някои аспекти от гледна точка на общественото здраве. И управлението на риска. Да, случая Шерихия Коли през тази година беше първият, при който заедно заседаваха специалистите, отговорни за а, управлението на хранителни рискове, заедно със своите ветеринарни е, колеги. Водех, провеждаха с е, едновременни срещи ежедневно, за да се следи развоя на нещата от една страна от гледна точка на общественото здраве, от друга страна и за анализиране на основната, е, основните статистически данни. И на базата на това да се предвиждат мерки за здравеопазването, например, за осигуряване на лечение на бъбречни осложнения, но също така и се разработваха и анкети, които да, да попълват пациентите, за да се установи източника. Създаваха се е, мерки на е, лекарите в клиниките, защото се опитахме да обменим най-добри практики между болниците и лекарите, които се е, занимаваха с лечението на пациентите. Тази информация се събираше в реално време. От друга страна, колегите по безопасност на храните е, също анализираха информацията, която получаваха от лабораториите си и е, преценяваха какви мерки могат да бъдат предприяти, за да се изтеглят от пазара дадени продукти. Значи това беше много интересен експеримент за едновременното управляване на двете страни на проблема. От една страна безопасност на храните и от друга страна общественото здраве по отношение на обмена на информацията. От 2009 година и пандемията на H1N1 се прие от държавите членки, че е необходимо много по-силно съгласуване на информацията, която се подава до обществеността. Затова при случая с Шерихия Коли задействахме Комитета по сигурност на храните, за да определя основните послания, които а, следва да се отправят до обществеността. Опитвахме се, опитаха се да изготвят нашата комуникационна стратегия на базата на най-новата информация. Тъй, че се опитвахме да, а, да формализираме а, този обмен на информация като част от инициативата ни за сигурност на храните. Смятаме, че обмена на информация е много важен елемент от управлението на риска и това е един процес, който ще се опитваме да укрепваме и в бъдеще. Благодаря ви. Господин ти искахте да добавите нещо? Мога се да задам един допълнителен въпрос. Може би нещо не съм разбрал добре. Но вие казахте, че внесените семена не е трябвало да се използват за отглеждане на растения, за предназначени за храна. Но в крайна сметка за това са внесени семената, нали? ако вие казвате, те не са регистрирани или не са сертифицирани семена, тогава се поставя въпроса за какво са били внесени на тези семена. Всъщност, какъв е дела, каква е декларираната цел при вноса? Това не ми стана ясно. Не са допуснати, е, допуснати са по какъв начин са внесени. Отговорили на въпроса, ако обичате. Yes, uh, <clears throat> good afternoon. No. Тези семена, пакетът беше предназначен не за потребление от хора, а за посев. значи, купене на училищен панаир и използвано семето за посев, след което кълновете всъщност са били изядени. Но във Франция във Франция точно така а, имаше избухване на тази болест, само че това бе от пакет, а, който а, бе предназначен за посев. Председателят, какво да се каже? Да им предпоръчаме да си купят очила, госпожа Окуни. Вижте, аз съм потребител на тези продукти това са а, малки пакети, а, които се продават за да си направите кълнове в кухнята. И често а, пъти а, ги използвате и за украса на кулинарните произведения, които правите в собствената си кухня. А, значи, купуваме семената а, извън тези глобални продажби – И информацията за потребителите а, е, а, е, на пакета а, е, трябва да бъде дефинирана, защото аз никога не съм виждала на някой пакет да пише това не е подходящо за човешко потребление, а само за посев. Благодаря ви. Това е въпрос, който трябва да поставим на масата. Искам да благодаря на представителите на комисията, на колегите. В 9 часа на 27 октомври е, ще се срещнем на следващото си заседание в Страсбург. Е, сега ви пожелавам приятна вечер.